но не го виждам, така че ще го пропуснем. Господин Поспишил е следващият оратор. Имате думата. Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък. Ще обясня вота си за помощта за Украина. Аз съм много за политическата помощ, която заявихме в политическите дискусии. Ние приехме специална макрофинансова подкрепа от 1,8 милиона евро заем. Сигурен съм, че това ще помогне на Украина да върви в посока на пазарна економика и на върховенство на закона. Ако искаме това наистина да се случи, трябва да помогнем по начина, по който щатите помогнаха на Европа след Втората световна война. В бъдеще смятам, че ще мислим за други форми на подкрепа. Това означава подкрепа за по-нататъчни реформи, така че и е, така че е, средствата, които даваме на Украина, да отидат наистина за хората, а не за олигарсите. Следващият оратор, госпожа Морвай. Благодаря ви. Колегата очевидно има проблем как да гласува по този дебат, защото нашата позиция е по-различна. Ние сме унгарци и трябва да гласуваме дали Европейския съюз да предоставя помощ на украинското правителство. Ние обаче знаем, че това правителство никак не се грижи за интересите на унгарското мълцинство в западната част. Също така знаем, че унгарците там са подложени на големи страдания, принуждават ги да служат в армията. Да не говорим за бедността на тази общност. Човек би помислил, че им се заплаща като в третия свят. Тези хора оцеляват с по едно евро на ден, като това са заплатите. Иначе в Украина е 30. Господин Валцо. Благодаря. Е, е, Украина има нужда от нашата подкрепа и въпреки това искам да кажа, че макроекономическата подкрепа, която приехме, няма да отиде за правилните цели. Тя ще бъде, е, тези е, тези средства ще бъдат вложени в реформата на е, Международния валутен фонд. А, за какво всъщност гласувахме тази помощ? Трябва да стабилизираме Украина. За тази цел имаме нужда от мир. Им трябва да прекратим кръвопролитията. Трябва да установим мир. Мирът трябва да е дългосрочен, а за това трябва да вземем предвид интересите на всички заинтересовани страни, включително и на тези на малцинствата. Благодаря. Имам чувството, че се превръщаме в унгарски парламент, защото всички ние, които присъстваме, са унгарци. Господин Бълкович не е тук. Господин Мамкин също. Ето и микрофонът се изключи. Така преминаваме към последното обяснение на Волта. Господин Луке беше заявил участие, но той не е тук. И сега госпожа Морвай. Благодаря. Е, Въпроса за данъците е въпрос, който ме вълнува. Гласувах в подкрепа на доклада. Въпреки, че това е въпрос, който е въпрос на национален суверенитет. С този доклад ние искаме да се преборим с укриването на данъци, знаем за проблема с Лакс Ликс, знаем а, за господин а, Юнкер, който е председател сега на комисията и смята, че всичко е възможно. Ние трябва да обърнем внимание и на хората, които са пострадали а, тези, които са взели заеми в валута и сега са загубили много поради обменния курс. Благодаря ви. Искам да дам думата на господин Богович, но не го виждам в залата. Моля да останете в залата, защото искам да ви съобщя, че протоколът от това заседание ще бъде представен на следващото заседание, ако не постъпят